I think it would be a very good, good idea to get started because we have... Мисля, че е добре вече да започнем, защото имаме доста точки в дневния ред, които трябва да обсъдим. Точка втора. Доклада от Ларнака. И а, всъщност точки 8 и 14 се отлагат, тъй като окончателните текстове ги няма а, на време за днешното обсъждане. Също така искам да отбележите, че следобеното заседание ще започне в 3.30 и а, ще се проведе в а, а, заседателната зала на АВКО а, PH6 P1A002. Ние сме поканени като а, комисия по член 54. Там ще чуем представенето на първия заместник-председател Тимерман за новото предложение за регламент по гражданската инициатива. Ето защо е много важно нашата група да присъства. И така, отиваме там за час и след това в 4.30 ще продължи нашето обичайно заседание тук в тази зала. Ще се опитаме да започнем следобедната сесия на нашето заседание, колкото може по- скоро. Нека с това приемем дневния ред. Благодаря. Сега да приемем а, протоколите на заседанията от а, заседанието 11 и 12 октомври. Нямате бележки по този повод. Аз пък на свой ред по точка 4 нямам съобщение на председателя, така че преминаваме директно за, към проучването ролята на защитник на Комисията по петиции в контекста на прилагането на Конвенцията на ОНЕ за правата на хората с увреждания. Това е много интересно изследване, което е поръчано от тематичен отдел В в отговор на нашето желание. И смятам, че става въпрос за много интересен момент за комисията. А, също така се радваме и на PowerPoint презентацията. Добре е дошъл сред нас на а, господин професор Марк Присли, професор по въпросите на политиката в областта на уврежданията и научен директор на академичната мрежа на европейските експерти в областта на уврежданията АНИД. Имате думата. Благодаря за поканата на вашата комисия и възможността да съм отново сред вас тази година. Това е последващо изследване на първоначално изследване по молба на Пети от 2015 първоначално и това е актуализация от 2016 година. Така че по-кратко ще е представенето тази година за напредъка, извършен през последната година и а, предизвикателствата, които стоят пред нас. Съвсем а, кратка допълнителна информация около четвърт от електората на Европейския съюз твърди, че има някакъв вид увреждане и те също така гласуват. Ето защо е важен а, а, този въпрос. А, също така, това е част от а, член 2 от а, договора на Европейския съюз, но а, също така а, уврежданията се а, припознават не само от европейското, но и от международното законодателство. И а, така Европейския съюз е страна по договора а, за картата на а, основните човешки права на ОНЕ заедно с държавите членки. Така че тук Европейския съюз има равни отговорности като а, и държавите членки. Като контекст а, нашето изследване може да намерите на страницата на комисията 5. Е много е обстойно и то обхваща както оценката на контекста за конвенцията на ОНЕ, контекста на това, което защитаме, е, наричаме роля на защитник а, на правата на хората с увреждания, но също така и анализ от полове, последните 3-4 години. Не искам да навлизам твърде много в тази част. Важното е да разберем къде се вмества комисията по петициите в този контекст по отношение на конвенцията на ООН, а именно по-скоро като защитник на правата. Съедине... Обединение Извинете, Европейския съюз има отговорност да създаде система за защита и а, наблюдение на тези права и комисията ви има именно такава роля като защитник на правата, но също така е важно според мен да се каже, че вашата комисия е доста видима и има и а, други такива роли по отношение на видимостта. А, тук виждаме различните механизми, виж, да ги видите и в презентацията. И така, да се върна като заключение, има редица механизми в европейските институции, които могат да бъдат разгледани като механизми за защита. Комисията по петиции не е единствения такъв механизъм. Например, имаме, освен а, тук а, процедурата, а, която съществува, имаме и Европейския омбудсман. Там има въпроси, които могат да бъдат решени. А, и се получават и оплаквания а, и в европейското гражданско общество и неговия форум, който може на своя ред да ги доведе до знанието от други институции. И в Европейската комисия също се получават директно различни жалби. Ето защо може да се каже, че вашата комисия е в част от един по-широк пейзаж на механизми за защита. Но по-специфични има, които идват тук а, във вашата комисия и за това ви имате много важна роля. И така, заключенията на това изследване, на предишното изследване е, че а, хората с увреждания са много сериозен а, електорат като а, брой. Те също така гласуват и за това трябва да сме а, да положим усилия да проследим техните а, становища а, анализа на петициите показва, че а, не съдебните отговори не предоставят а, а, реална защита. И това е нещо, което може да се види, ако се разгледат и други процеси. Ето защо а, комисията се старае да окаже натиск, да повлияе във всички тези области, където Европейския съюз поделя а, с държавите членки своята роля. А, много от загрежеността на гражданите е в областта на социалната защита, заетостта, достъпността в рамките на държавите членки, което а, всъщност е пресечна точка и с европейското законодателство, но а, също така може да говори за споделяне на отговорност, споделени правомощи. И така, въпросът е как може комисията да влияе на този процес на споделени отговорности посредством координация и така да преминем напред. Актуализацията за 2017 година е а, един а, кратък документ като брифинг, и в него се покриват редица теми. На първо място, какво се случва в, по отношение на европейските правомощия, когато Европейския съюз ратифицира декларацията на ОНЕ включва една декларация на правомощията, в които казва, ето това са областите, в които ние имаме правомощия в областта на уврежданията. Изпраща този списък на ООН, но това е съвсем индикативен, най-общ списък на законодателни инструменти и през последната година този списък беше актуализиран. Комисията се погрижи за това, като също така включи и документи, изработени от, от академичната мрежа на европейските експерти в областта на уврежданията. И а, така или иначе, трудно ще се постигне един окончателен списък на зи по правомощия. Всъщност, а, темата за уврежданията трябва да бъде въведена хоризонтално във всички политики на Европейския съюз, така както се прави с политиката по отношение на социопола. И така, всъщност, това е основната тема. Хоризонталното въвеждане на въпросите за уврежданията навсякъде в законодателството. И ето това съм направил тук. Някои примери за това как се случва всичко това последните години, по-конкретно в парламента, създаването на мрежата в парламента за вътрешната група, която прие нова работна група, работна програма за следващия период, също така между парламентарната комисия за хората с увреждания в комисията по петиции. Продължавате да се грижите за това уврежданите да бъдат специално специално да им се обърне внимание във вашата работа. Същото, същото специално внимание се вижда и в доклада 2016 година и също така в вашата работа от октомври месец. Това са все важни дейности, предприяти и от които се вижда, че уврежданията са важна тема, нещо, което трябва да продължи за да може увреждането да не са една тема, която попива и се изгубва в другите теми, а да се подчертае. Също така за дискриминацията беше а, поръчано едно изследване от страна на Комисията по петиции. Там също се включват уврежданията. Имаше също така и важни петиции във връзка с договор от Маракеш. Обсъждахме ги миналия път и Комисията по петиции много силно се представи в това отношение. Също така имаме и предложение за резолюция на Европейския парламент. в това отношение за това може да се говори за много добра практика. В същото време виждаме обаче и примери за законодателни развития, Ратификацията на договор от Маракеш беше една голяма стъпка напред в отговор на петиции, които се получаваха тук в един продължителен период от време. Европейската директива за достъпността на обществените интернет страници също така важна стъпка напред. Приемането на по-обстоен и обхватен а, акт на Европейския съюз за уврежданията по препоръка на ОНЕ а, нашата коми... комисията по петиции всъщност съдейства за това бързо действие във връзка с този акт. Освен на законодателството, виждаме и а, примери подходящи и в а, координацията на политиките в последната година. Мисля, че уврежданията продължават да са видими в много различни координационни мерки на Европейския съюз. Може би не винаги като приоритет. Има по-големи е, точки в дневния ред обичайно, но има повече внимание е, по отношение на предизвикателствата за институционализацията, е, за да могат хората с увреждания да имат повече възможности за независим живот. Но също така има повече усилия да се представи темата за уврежданията в европейския семестър и там съществува според мен една голяма възможност всички ние да насърчим комисията да включи перспективата за уврежданията навсякъде, където е възможно. Много от петициите, които идват тук, са пряко свързани с конкретни държави членки, които също така се разглеждат и на друго равнище. Подготвят се доклади на ниво държави и наистина съществува според мен една чудесна възможност да се способства за по-подробния преглед по този начин. В същото време виждаме и Европейския стълб по социалните права. Там също има определени стъпки, които правят така, че увреждането да оставят една конкретна тема. Но всички 19 теми също съдържат в себе си едно измерение, свързано с а, уврежданията в себе си. По-нататък. В Евростат също има напредък по отношение на данните и а, начина по който се събират и а, наблюдаването на дискриминацията и на уврежданията единствено може да се осъществи, ако имаме надежни данни. Например, няма такъв въпрос в въпросника за заетостта на европейско равнище. Ето защо не можем да установим това на ниво държава членка без това този основен момент, свързан с хармонизацията на данните. Но има положителни ам, развития, като например ам, специален, специално звено в различните групи на Евростат, също така и целите за устойчиво развитие на ОНЕ изискват едно по-подробно разбиване на тези данни, така че виждаме и оттам положително развитие в Евростат. Евростат. И накрая, отново по темата за хоризонталното въвеждане на тази политика във всички други политики. И тази година обсъдихме в работни семена през октомври месец че се вижда, че типа въпроси, които разгледахме в предишния доклад, отново и отново се връщат, особено, що се отнася до достъпността, но и другите въп... големи въпроси, свързани с заетостта и ам, трудовия пазар като цяло. Останалите слайдове просто иллюстрират различните предизвикателства, които проистичат от този контекст. Когато докладва за напредъка на, ООН, на Европейския съюз в ООН се посочва отговорността да се включи координацията във връзка с увреждането в областта на заедостта, образованието и така нататък. Има и развитие в координацията на Европейската рамка за конвенцията от предния път, в който бяхме тук. От тогава комисията се съобрази с препоръката на ОНЕ да се запази независимостта на механизма и възниква въпроса от тук на къде. Мисля, че има някои много сериозни предизвикателства има много сериозни а, възможности. От ООН се препоръчва да се а, сближи максимално Европейската а, стратегия за уврежданията с а, Конвенцията на ООН и а, имаме такава стратегия все пак а, до 2020 година. Сега сме в последната и част и ще гледаме напред с идея да разработим нова такава за 2000 до 2025 и 30, но тази времева линия е особено важна по отношение на предизвикателства този период на преход към нова стратегия, която ще е по-съобразена с конвенцията, съвпада с изискването към Европейския съюз да доклава отново за своя напредък към ОНЕ за втори път и съвпада с заключението на стратегията Европа 2020, нова комисия, нов парламент, нов бюджетен програмен период. Така че наистина един а, сериозен момент на възможности да се съобрази стратегията с всички тези други сериозни развития. В същото време програмата на ОНЕ до 2030 година. И тя също ще трябва да се съобрази с рамката. Тоест, доста работа стои пред нас, но страхотни възможности за да се интегрира Европейската стратегия за уврежданията с дневния ред за 2030 на ОНЕ. Много важна роля на вашата комисия и други актьори и други действащи лица предстои. И така, има много сериозни предизвикателства да се балансира много обстойния, обхватен, об, обхватното приложено поле на конвенцията на ОНЕ и с правомощите на Европейския съюз. Как точно ще играе ролята си вашата комисия по петиции, за да сподели правомощите в тези важни области. Също така как структурата и членството в конвенцията ще изглежда в новата рамка. Много възможности. В предишния доклад ние почертахме важните принципи, това, което принципите от Париж, които смятат от страна на конвенцията на ОНЕ, че са важни в тази работа. Според становището на Агенцията за човешките права, съществуващите членове в тази мрежа могат да действат индивидуално в своето приложено поле, в своя обхват. Няма възможност и правомощия за общи действия. Това е един важен въпрос. Това е всичко от мен. Благодаря ви много. И аз ви благодаря, казва председателката. Понякога в нашата комисия ни се струва, че имаме твърде много работа и че се губим в нея, но сме постигнали немалко и а, в един момент трябва да погледнем по-свежо и да си кажем, че сме а, работили много и сме постигнали много. Нищо не е идеално, но сме предприели сериозни стъпки напред и съм много горда с това. Благодаря ви, господин професор Присли, за актуализацията на информацията за нашето изследване, което а, вие представихте и по-рано. Бяхте тук миналата година, бяхте сте сега и сред нас а, тук. А, благодаря ви за тази възможност. Сега ще дам думата на комисията ако имаме представител на комисията. Заповядайте. Госпожа Имаклада Палентия. Благодаря ви. Ние проявявахме голям интерес към последващите действия след инициативата, лансирана от Пети, тъй като тази инициатива наистина прави един много уместен обзор на най-новото, което става в областта на политиката за лицата в увреж... с увреждания на европейско ниво. Искам да ви кажа, че в много отношения споделям вижданията, изразени от професор Пристли. Работим за подобряване на положението и за затваряне на онези празноти, които са установени. Иска ми се да се спра само на няколко конкретни въпроса. Първо по отношение на рамката на Европейския съюз. Преди няколко месеца за пръв път комисията, като съсредоточие на работата по конвенцията, създаде официална рамка а, и започна да осъществява сътрудничество, като направи преглед на възможните инициативи, които могат да бъдат изпълнявани от различните заинтересовани субекти в Европейския съюз чрез съответната им роля. Сега, ние обхващаме дейността тук в рамка и тя е подкрепена от съвета. Това трябва да се подчертае. Работим на основата на рамка, която е подкрепена от съвета. Финансирането на организациите, които работят в това направление, се извършва независимо. Една от е, неправителствените организации напоследък специално изрази благодарността си към комисията за непрестанната и подкрепа. Имахме а, нещо като тръжен процес по-рано през годината, за да установим онези неправителствени организации, които да участват в работата по конвенцията, включително чрез наблюдение и изпълнението на мерките по нея. Във връзка с статистическите данни и наблюдението ми се иска да кажа няколко неща. In populating indicators ние все повече се осланяме на статистически е, данни, е, за да е, залагаме статистическата основа на мерките в няколко направления, свързани с целите за устойчиво развитие, тъй като там има препратки към положението на лицата с увреждания. Днес след обед имаме много важно заседание Подгрупата за показателите на Комитета по социална политика за първи път е, ще е, разисква изработването на е, социален индикатор, социален показател за положението на лицата с уврежданията е, като част е, от инструментариума за наблюдение. Това ще е много важно за формализиране на това наблюдение. Разбира се, ще продължим да следим положението, тъй като все още не разполагаме е, с е, официален е, въпрос за уврежданията във връзка с заетостта и участието на пазара на труда. Използваме някои съпътстващи показатели и въпроси, но не и конкретен въпрос за положението на лицата с увреждания на пазара на труда в нашите проучвания. По отношение на стратегията за лицата с увреждания, професор Присли очерта някои резултати. Според мен е важно да изходим от основното заключение, което ръководеше комисията при изработването на, напредък, на доклада и за напредък. Нашите предпоставки и цели остават неизменни. Продължаваме да работим за тяхното постигане. Е, ние работим в тази област е, и с представителни организации на лицата с увреждания, като е, разбира се е необходимо да направим независима оценка от външен оценител на резултатите от изпълнението на нашата стратегия преди да разработим новата политическа рамка за лицата с увреждане. Това исках да ви кажа и още веднъж ви благодаря за това, че сте включили тази тема в дневния ред, е, за това, че сте направили такъв добър е, обзор на процесите, е, в контекста на които ние изпълняваме дейността си. Председателят, благодаря. Сега думата имат колегите за изказвания. Господин Мариас. Евхаристо, гирия проедре. Благодаря, госпожо председател. Йо. Искам да поздравя професор Присли за това проучване, което е извършил, както и за начина по който ни запозна с него. Ще се спра на няколко елемента. Първо, фундаменталната роля на комисията за петиции. Е, имаме десетки хиляди е, петиции, получени от лица с увреждания. И ролята на нашата комисия за разглеждането на всички тези петиции е много важна. Тоест, Европейският парламент и неговата комисия за петиции е, съставляват структурите, които са особено добре разположени да оказват съдействие на, за защитата на правата на лица с увреждания. Ние позволяваме на тези лица да изразят вижданията си, да бъде чут гласът им. По време на последното заседание разисквахме положението на някои деца с увреждания в Румъния, които не могат да използват влаковете, не могат да осъществят достъп до тях. Това е тема, която е занимавала нашата комисия. Тоест искам да подчертая тази връзка между Европейския парламент и гражданското общество. Конвенцията на ООН за защита на лицата с увреждания поражда е, определени задължения за Европейския съюз. Е, този съюз е, не действа в вакуум. Задължения имат както държавите членки, така и Съюзът. И в пределите на своята компетентност Европейският съюз трябва да се съобразява с задълженията, проистичащи от Конвенцията на ОНЕ за лицата с увреждания. Това е вторият важен елемент, който бих желал да подчертай. Това е че е, е, Европейският съюз е, отчита наличието на конвенцията не е достатъчно. Трябва да се види какви конкретни инициативи ще бъдат предложени за изпълнение на задълженията, проистичащи от нея. И трето, практически аспект. Какво трябва да направят европейците и техните структури в Европейския парламент? разполагаме с проучването, организирано от госпожа Стивенс от ЕКАРЕ. Но ми се струва, че тук би трябвало да задълбочим работата си, за да можем да играем по-съществена роля. Въпросът за подпомагането на лицата с увреждания е преди всичко морален, етичен. Става дума за задължение на Европейския съюз и на представителите в Европейския парламент, които са длъжни да създават предпоставки за такова подпомагане. За съжаление, при нас лицата с увреждания са много, но дори и да бяха малко на брой, нашите действия щяха да бъдат без промяна. Не става дума за бройка, не става дума за бройка избиратели. Е, ние не сме длъжни да действаме, защото хората са много. Такива са обстоятелствата. Дори един човек да имаше увреждания, само дозина да имаха увреждания в Европейския съюз, ние би трябвало да предприемем действия. Върху нас моралният дълг отново щеше да тежи в същия обем. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, господин Присли. Поздравявам ви за вашата работа. Аз имам няколко въпроса. Ролята на комисията Пети е да действа като катализатор там, където държавите членки не са се справили добре с изпълнението на задълженията, проистичащи от Конвенцията на ОНЕ. Аз имам няколко опасения. Първо, В нашите усилия не се отделя достатъчно място на положението на жените с увреждания. Не обръщаме внимание на този специфичен въпрос. Не съществуват показатели в Европейския съюз, чрез които да проверяваме как се справят тези жени в образованието, на работното място, дали има някакви специфични проблеми или уязвимост, които да се дължат на техния пол. О, не, неколкократно е подчертавала, че е необходимо да съществува такъв показател в различните изследвания, за да знаем точно какво е положението на жените с увреждания. Сега По отношение на европейското законодателство, Европейския акт за достъпност, водят се тристранни срещи. И там, може би, няма да получим всичко, към което се стремим, но за пръв път парламентът настъпва в тази сфера, реално и конкретно. Това е сферата на правата на човека. Не съм сигурна обаче, че ще успеем да постигнем пълна достъпност на всички транспортни и други важни за лицата с увреждания услуги. Какво да е, направим ние, така че е, в. Е, тристранните срещи да се върнем към първоначалните предложения на комисията. Съветът е склонен поради необходимостта от бюджетни економии да орязва дейността, да орязва мерките. Съветът третира тази материя като економическа материя. Също така трябва да се мисли за преходен период, през който да се гарантира достъпността на всички услуги, необходими на лицата с увреждания и след изтичането на този период вече всичко да е готово. Е, необходимо е да чуем какво можем да направим е, по време на тристранните срещи, така че максимално да защитим и нашата позиция, и позицията на лицата с увреждания по социалните въпроси. Сега е необходимо да се застъпим за изпълнението на всичко, което е предвидено в социалния стълб. Образование, обучение, достоен труд. Е, всички аспекти трябва да бъдат предмет на нашето внимание. Но ние не искаме да се ограничаваме само с хубави думи. Много уморително е за хората през цялото време да слушат как говорим и как думите ни не се следват от дела. Когато се вземе едно решение в Европейския съюз, то бавно се привежда в изпълнение. За това са необходими три. 4 години. Е, както каза и Имакулада, необходимо е да има някакъв е, двигател – Економическите съображения като че ли винаги вземат превес във всяко обсъждане. Това личи в обсъжданията и на Комисията по економически въпроси, и на Комисията по заетостта. Там е просто трагедия. Навсякъде трябва да гарантираме спазване на конвенцията за лицата с увреждания. Да, благодаря ви. Зная, че е, вие Непрекъснато работите с колегите по тези въпроси, но моля да не отнемате микрофона за твърде дълго време, защото има и други желащи да се изкажат, а вече закъсняваме с програмата. Благодаря сега колегата Кабезон. Аз също искам да благодаря на професор Присли за неговия задълбочен доклад. Мисля, че е добре да се открои ролята на комисията за петиции в тази материя. Ние в комисията и имаме много ясна позиция за това какво трябва да се постигне. И сме призвани да отстояваме правата на лицата с увреждане. Това е тема, в която можем да придадем определен тласък на работата, да придадем импулси. Като че ли понякога правата на лицата с увреждания остават страни от вниманието? Ние можем да направим необходимото, за да Обръщаме внимание на такива важни актове, като да кажем договора от Маракеш. Можем да организираме ежегодни изслушвания по темата. Задължително е да бъдем такъв двигател на развитието към по-добро. Разбира се, социалният стълб е важен но също толкова важен е въпросът за положението на жените. Колко струва анализът на данните, чрез който може да бъде изработен показател? Защото когато се разработват мерки, ние трябва да знаем хората с увреждания как се чувстват след прилагането на тези мерки. Би било прекрасно, ако се включи аспектът права на жените. Също така ме притеснява и положението на децата и на лицата с психически проблеми. Защото те също имат определен проблем с достъпността. Е, те трудно намират достъп до тези органи и структури, които биха защитили интересите им, например. Та, значи, хората е, с умствени увреждания и децата също имат право на глас. Този глас трябва да бъде чут и техните права трябва да бъдат отстоявани и това следва да намери място в нашите препоръки. Тъй като в комисията а, за петиции ние а, можем а, и често приемаме хора, които имат физически увреждания, обаче ние сме длъжни да бъдем глас и на децата, и на хората с психиатрични проблеми. Благодаря. Сега Беатрис Песера. Gracias, Cecilia. Благодаря, Сесилия. Съвсем накратко, тъй като не желая да повтарям голяма част от доводите, които вече се чуха в тази зала. Благодаря на господин Присли за неговото изложение и за труда, който е вложил в своето проучване, но не съм съгласна 100% с аргументите на Роса. Да, положението на жените следва да бъде отчитано. Това е така във всички наши дейности. Мисля, че показатели за положението на жените задължително трябва да съществуват. И освен това, следва да се съобразим с социалния стълб. Мисля, че е задължително да се подплатяват големите споразумения с достатъчно средства, защото тук се нуждаем, в тази област, правата на лицата с увреждания, се нуждаем от мащабни действия, но без средства те не могат да бъдат извършени. Алде призовава за това конвенцията да бъде изцяло възприета на европейско ниво и да се зачитат правата на лицата с увреждания и на техните семейства. Тук говорим за нещо, което е добре уретено и в европейските актове и на международно ниво. Ние искаме да призовем всички държави членки да ратифицират конвенцията на ООН. Картата за лица с увреждания трябва да бъде предмет на взаимно признаване от страна на държавите членки. Това е част от доклада на комисията. Също така искаме да се извърши улесняване на всичко, което е свързано с движение на лицата с увреждания на територията на Европейския съюз. И разбира се, призоваваме към ратифициране на договора от Маракеш всички проистичащи от това последици за държавите членки. Е, също така призоваваме към разработване на мобилни сайтове, мобилни устройства, въпреки че независимо от съществуването на директивата е, за лицата с е, увреждания, тук не се прави много. Мисля, че целите не се изпълняват е, е, последователно и трябва да се настоява повече за по-последователна работа. Благодаря. Давам думата на госпожа Жданока. Имайте предвид, че отвъд ни чакат молители. Съвсем накратко, защото искам да поставя въпроса за непоставени от госпожа Вечера хартата за е, хората с увреждания вие цитирате тук една цифра 500 за 2016 година е, чуваме, че комисията няма съответната компетентност или правомощия. Бихте ли обяснили каква е вашата позиция относно правомощията на комисията и възможностите за въвеждане на такива? И ако в момента не можете да дадете отговор Имате ли проучвания, изследвания или намерения за провеждане на такива проучвания? и трети, относно третирането на хората с увреждания в отделните държави членки. Благодаря, госпожо Станока, и благодаря на професор Присли, казва председателката на този конкретен въпрос. Предлагам да се спрете в двустранен разговор, тъй като ние трябва да продължим. Следващия цикъл за доклада на Европей на ООН е през 2020 година и това е ниско предизвикателство за Европейския съюз. Ние ще трябва да препотвърдим постигнатото до сега и да ги съобразим с целите на хилядолетието за развитие. Това е основното предизвикателство, така че още веднъж благодаря много господин Присли. И ви моля наистина поговорете двустранно с госпожа Станока, защото аз трябва да кажа междувременно добре дошли на на вносителите на петиция 1394 от Пиамати Халди от Финландия. От името на Фундацията за услуги за хора с умствени увреждания под подкрепена, подкрепена с много подписи относно директивата за обществените поръчки и прилагането и на национално равнище, което води до дискриминация, основана на увреждане. Имате две минути и половина за всеки. Моля господин, госпожа Мати Халди, господин Виркамеки и господин Хилтън. Имате по две минути и половина, за да представите вашата петиция. Благодаря на комисията и на комисията по петиции за това, че приехте нашата петиция. Става дума за дом за хора с увреждания, които се чувстват крайно дискомфортно след смяната на подизпълнителя, осигуряващ обслужването в дома защото последният контрактор е продал само 10 месеца след включване на договора своята фирма на международна компания. Всичко това създава големи затруднения и дискомфорт, както на ем, обитателите на дома, така и на персонала, който отчасти сменен. Всичко това поражда огромно объркване, както в ежедневието на обитателите на дома, така и е, на персонала. Представете си, е, че в съпруга ви или партньор, брачния ви партньор се сменя на всеки 5 години, за да ви налага нов начин на живот. Можете да си представите какъв стрес причинява това на хора, живеещи в подобни домове. Е, е, хората са изключително стресирани и реагират атипично с плако, плач, викове, къвги и така нататък, което влушава състоянието им. Те отказват е, след посещение при семейството си да се върнат в дома губят съня си и комфорта си. Една от младите обитателки на дома, 29 годишна е сред отказалите да се върна Новия персонал просто подхожда чисто рутинно към работата и няма представа какви са нуждите на тези хора. По-рано отделни обитатели са правили ежедневни разходки, докато сега нямат тази възможност има хора за сериозни увреждания, които се нуждаят от непрекъсната помощ. всеки стрес причинява влушаване на състоянието му. тези нашето желание да се преустанови този цикъл на подновяване на договора на всеки 5 години. Сега господин Хилтън Госпожа Хилтонен, извинява се, председателката. Благодаря на Европейския парламент, уважаем ми членове на комисията по петиции. Моят син е 35 годишен млад мъж с сериозни а, увреждания, които налагат 24-часово придружаване и обслужване той не общува чрез знаци, защото няма възможност да говори, но е, и увреждането на ръцете и пръстите му също се отразява на неговия начин за общуване. Само от тези кръг хора могат да разберат какво иска да каже със своите знаци. За него е много важно да бъде разбран, да се чувства е, спокоен и сигурен. Е, промяната поражда им създава много сериозен сериозен дискомфорт. В момента се налага той да бъде лекуван с лекарствени средства. Той в момента е поставен в съвършенно нова среда. Той е, това е влушило състоянието му и предизвиква сериозни, сериозни рецидиви, е, влушаване на състоянието му. Е, това се дължи на рязката промяна на е, обслужващия персонал и начина на обслужване е единствено с цел намаляване на разходи за обитатели на дома като него, резултатът е изцяло е, отрицателен, обаче независимо от реализираните економии. Председателката благодаря. Сега господин Виркамеки има домата. Благодаря, госпожо председател, уважаеми е, евродепутати Финландия е, осигурява обслужването на хора с увреждане чрез наемане на възлагане на дейността на съответни фирми. Имаме обаче сериозни е, нарушения, които се отразяват на хората с увреждания и техните семейства. Когато се обявяват търгове за обслужване на такива хора трябва да се отчитат изискванията на съответните конвенции, защото хората с увреждания наистина имат специални нужди. Съществуват очевидни доказателства, че хората с увреждания не могат да се оплачат по редовния, по обичайния ред на компетентните органи. Най-сериозните нарушения на човешките права са свързани с начина по който в Финландия се осъществяват взаимоотношенията между хората с увреждания и персонала. Доверието, взаимното зачитане е много важно, но при провеждане на подобни търгове тези отношения се разрушават е, състоянието на хората с увреждания се влушава поради грубота на меса в ежедневието ми. Имаме категорични доказателства за отражението на стреса върху състоянието на тези хора. Европейската директива за обществените поръчки има за цел да гарантира достъп на малки и средни предприятия до е, подобни търгове. Но в Финландия резултатът е изграждане на монопол изцяло от частни фирми. Това в момента обхваща и услугите в здравеопазването. Финландия е част от Европейския съюз. Ние имаме сериозна а, петиция, подписана от 70 хиляди е, финландски граждани. Петиция до правителството, което обаче твърди, че ръцете му са вързани от Европейската директива за обществените поръчки. Изключително трудно за хората с увреждани и техните близки да разберат, да проумеят, че Европейския съюз а, легитимира подобно поведение защото тук говорим просто за използване на Европейския съюз като прикритие и претекст. Трудно е да разберем предлаганите ни аргументи. В допълнение към тази петиция изпратихме няколко други петиции и се подготвяме друга петиция до Европейския съюз във връзка с начина на наемане на преводачи за жестомимичен превод. Председателката. Това е много важен момент е, в нашата комисия. Работим в тази област е, работим по този въпрос в много области. Чухте, може би, господин професор Присли. Той постави този въпрос. След малко ще се върнем към темата, но нека чуем и госпожа Лупи от Европейската комисия. Благодаря. Благодаря на вносителите за поставяне на този въпрос. Това е един от начините, според мен, да научим как се отразява и приема по прилагането на правилата за обществените поръчки. Бих си позволила да кажа, може би, неправилното прилагане на тези разпоредби в държавите членки. Позволете да подчертая, че на първо място националните компетентни органи имат правото да организират подобни социални услуги по най-подходящ според тях начин. Не е задължително да прилагат европейското законодателство за обществените поръчки. Тръгнат ли обаче на търг, тогава трябва да прилагат директивата за обществените поръчки. Но дори ако една държава членка реши да при, приложи тези правила, а това са правила от, с директивата от 2014 година, които дават широка свобода на националните обществените органи в държавите членки не само да се съобразят с, с качеството на предлаганите от тях услуги, но също, например, и потребностите на ползователите на тези услуги което особено се отнася за социални услуги и обслужване на хора с увреждания за които има нарочен отделен правен режим Предлагаща широка свобода на действие и задължаващ всъщност възлагащите органи да вземат предвид характеристиките, характеристиките на предлаганите услуги и евентуалното им отражение върху техните потребители. Цитираните директиви вече са транспонирани в редица държави членки, между които и Финландия от началото на тази година.

така че финландските власти напълно имат достъп до прилагането на тези разпоредби. Съзнаваме обаче, че понякога местните органи особено не проявяват достатъчно кораж да се възползват от възможностите на правния режим. Затова смятаме, че нашата роля в момента и в бъдеще е да подпомогнем националните органи при организирането на търгове с повече социална отговорност и по-голяма степен на съобразяване с потребностите на ползвателите на организираните от тях услуги. В този смисъл, може би до някъде и благодарение на вас, имахме контакти с финските, финландските власти за официални органи, за да изясним някои от правните аспекти по тези въпроси. Надяваме се да продължим да взаимодействаме в тези по тези въпроси и сме изцяло на разположение, ако имате нужда от нашата помощ и съвет. И накрая позволете да добавя, че този подход на комисията съответства на нейните приоритети за обществените поръчки. В смисъл, че ние не само се опитваме, поне през последните години, да въведем качество в обществените поръчки и а, да прекратим практиката за предоставяне на даване на търг на най-низката цена. Но идеята е също така да постигнем определени цели в политиката, особено що се отнася до социалната и екологичната политика. И да постигнем по-устой... Целта е да постигне по-устойчиви резултати в сферата на обществените поръчки. Председателката, не всеки ден е, чуваме е, такива думи от комисията, които повдигат духа ни, е, което е наистина чудесно. Нашата комисия, Европейската комисия, ще работим ръка за ръка. С радост подчертавам, че в момента има две институции, работещи е, заедно. От тук на сет не трябва да притиснем държавите членки за правилно прилагане на, доказ... на законодателството. Е, изказвания първото от госпожа Естара Сфраго. Благодаря, госпожо председател. Аз съм от... Идвам от органите за местно самоуправление на Балярските острови и имам известен опит. Хора с увреждания от дневните центрове или центровете за пребиваване е, изграждат емоционална връзка с хората, които ги обслужват, което е много важно за обитателите на подобни е, заведения. При обявяване на търк на обслужването хармонията се разрушава е, това поражда сериозно, сериозна несигурност. Е, в края на краищата не говорим за обществена пералня, говорим за обслужване на хора с специални нужди. Винаги, когато е, го става дума за обслужване на хора с увреждания, не можем да мислим само за парите. Трябва да отчитаме и емоционалния аспект. И сме се опитвали ясно да кажем на комисията с нашите предложения за изменение. Комисията го взе предвид. Темата е отразена в директивата и възлага на държавите членки да се погрижат за необходимото. В случая, който ни цитирате, очевидно става дума за неправилно приложение. Защото е ясно, пак казвам, не говорим за а, обществ, възлагане на поръчки за обществена пералня. Тук изискванията са други. Не можем да мислим само за цени. Представете си хора с страдащи от аутизъм, на които на всеки 5 години се сменят за обикалящите и обслужващите ги. Така че мисля, че трябва да се обърнем към държавите членки с помощ на комисията и да поискаме обяснение и просто да им кажем, че така не може. Става дума за социална отговорност, за качествени социални параметри, Комисията също го каза. Трябва да поискаме обяснение от финландското правителство. Трябва да изискаме от тях различен начин на провеждане на търгове, а не промени на всеки 5 години. Ако се мисли единствено за разходите, ние сме свидетели на нечовешко отношение. Не говорим за европейско законодателство, а за неговото тълкуване и приложение. Благодаря, Роса, госпожа Кюленен. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, госпожи и господа, извънредно съм удовлетворена, че нашия екип от Финландия застава пред нас, за да отстоява правата на хората с увреждания на техните близки и семейства това са ем, гласовете на хора, които не могат да застанат пред нас, освен чрез представляващите ги организации за подпомагане. Като представител на Финландия в Европейския парламент, аз съм готова остро да разкритикувам собствената си страна. Е, в случая с става дума за едно грозно поведение от страна на финландската държава. Не е редно с адми... по административен път да променяте дома на един човек. Особено когато това лице няма никакъв начин да въздейства на промяната. не, и освен това не говорим за един или двама души. Стотици и хиляди хора се обръщат към нас. Същото се отнася за техните братя, сестри, членове на семейството. За съжаление, системата на обществени поръчки – в Финландия третира хората като обекти, без възможности да защитят своите права и да ги потърсят. Несправедливо е това да става в Европейския съюз. Ние сме тук, за да отстояваме техните права. Има международни документи и конвенции. Не можем да допуснем подобно поведение с периодично провеждане на търгове и цялото страдание, което проистича от това прояви на омраза, грубо отношение. има случаи на оковаване на пациентите към а, е, леглото или поставени под а, е, силни м, успокоителни средства. А, е, това променя ужасно животът на тези, живота на тези хора. Аз самия, с, самата съм работила в дом за възрастни хора с умствени увреждания. Е, трябваше да мине половин година, за да изградя отношение на доверие с тези хора. Кой може да си помисли, че може да се сменя средата на тези хора на всеки пет години? Това са хора, които е, следят всяко ваше движение и хора, които понякога сами нямат възможност да се изразяват, освен с движение само на очите. Това са хора, които имат основни права и тези основни права не са търговска стока, те не могат да бъдат продавани. Ние финландците някак си приемаме, че всичко може да бъде продадено. И ето ние продаваме тези беззащитни хора с увреждания на всеки всеки пет години. Предлагаме тях на търг всъщност. Това е неприемливо и всичко това се крие зад европейското законодателство и европейската директива за обществените поръчки, но рамковата директива не включва нищо подобно. И аз мисля, че и се надявам, че Европейският коми... парламент и комисията може, могат да заявят ясна позиция, че така не може хората с увреждания не са стока. Болните хора не са стока. Председателката, благодаря, госпожо Кълинен, и благодаря, че е, сте сред нас днес. Заповядайте отново. И последния, по, последното изказване госпожа Станока. Благодаря, госпожо председател. След като чух отговора на комисията и споменаването на различните осъществявания на директивата и транспонирането и в различните държави членки, се чудя дали не е добре това да се преведе а, или поднесе на вниманието на съда в Люксембург. Ужасна е ситуацията. Трябва да се промени. Не просто да попитаме комисията или да накараме финландското правителство по-добре да се грижи. Не знам, може би наистина става въпрос за погрешно приложение. Не познавам много добре тази директива, но искам а, да го повдигна този въпрос. Е, смятам, че е нормално да го зададем въпрос на някой по-компетентен. Доброто а, в ситуацията госпожо Янука, е, че финландското постоянно представителство е тук. А, и сигурно си водят много подробни бележки. И както казваше и колежката до мен, наистина си изня... винаги си представяме Финландия, че е на върха на вълната и всичко се спазва идеално там. Така че шок за нас какво се случва. Надявам се, че финландското представителство си води подробни за бележки. Не ни достига времето, както обикновено става, когато нещо е интересно и важно за обсъждане, но искам да дам вноси... думата на вносителите на петицията за по две минути. Те ще изберат кой и кога да се изкаже. Няма нови факти, които да се представят на този момент. Само две минути за представяне, за отговор. Както казах вече, всички организации на хората с увреждания в Финландия а, се организираха в една инициатива с цел да се промени националното законодателство. А, имаме зелена светлина по отношение на нашата гражданска инициатива, но това, което ни притеснява е, че когато се стигне до парламентарен дебат следващата пролет, депутатите ще цитират пак европейско законодателство и ще попречат на финландските власти да осъществят промените, за които ние се борим. Ето защо се обръщаме към вас, Комисията по петициите, Европейската комисия и всички други европейски органи, които могат да ни помогнат. Примерите, които дадохме, ясно показват, че е необходима промяна. Ситуацията не е устойчива от гледна точка на хората с увреждания и това е нещо, което заплашва и добруването не само на самите хора с увреждания, техните родители. И защо не е нужно да разказвам повече такива а, ужасни истории. Всеки един от нас, който знае за всичко това и е чувства отговорност за промяната му, отговорност към децата си, знае как силно искаме да се погрижим за бъдещето и изведнъж може да се почувстваме изключително безпомощни тъй като нямаме влияние върху решения, които определят бъдещето на децата ни. Това е всичко. Накратко благодаря ви много, че се че ни слушахте. Благодаря ви, казва накрая финландския оратор на шведски и председателката отвръща на сварет на финландски. Благодаря ви и аз, че пътувахте тук до Брюксел, за да представите на нашето внимание този важен въпрос. Ценим вашия принос и съм убедена, че в крайна сметка правите нещо много положително, но не само за вашите семейства, но и за цялата държава и за цяла Европа. Това е и причината Европа да е толкова важна. Трябва наистина да подчертаем, че става въпрос за европейски въпрос. Групите за хората с увреждани в Швеция са винаги казват, че е, нищо за нас без нас. Това означава, че трябва те напълно да участват или техните роднини, когато те не могат да се изказват а, е, сами. А, е, Тоест всички тези неща, които се случват, политиката по отношение на хората с увреждания трябва да е с участието на хората с увреждания. И така ние ще изпратим изключително остро писмо на, на финландските власти, като ги информираме не само за нашата дискусия и директивата от 2004 година, за която вие споменате във вашата петиция, но също така и последната директива която имаме ние от 2014 година за обществените поръчки. Марк Тарабела подготви доклада в Европейския парламент. Там се говори за различните други критерии, освен най-низката цена, свързани с последователност, с качество и така нататък. Ще подчертаем всичко това и също ще посочим и важността на Конвенцията на ОНЕ за правата на хората с увреждания, член 19, където се препознават всички права на хората с увреждания да живеят в общност, доколкото е възможно. И когато не е възможно, в среда, която е а, благоприятстваща и осигурява последователност и гарантира техния най-добър интерес. Изключително важно е всичко това. Това означава спазване на закона. В Финландия закона, който е влезнал в сила, когато вие изпратите петицията през 2015 година, е отменен и е заменен на 1 януари тази година, 2017 година, с нов закон, който поставя силен акцент върху изискванията за качество и съдържание на услугите както и консултация с получаващите услугите. С други думи, вие, вас и вашите роднини. И това е нещо, което ние ще подчертаем, че трябва да бъде осигурено. Също така ще изискаме отговор в писмен вид към нашата комисия. Няма просто да изпратим а, едно писмо, за да го прочитат и да си го сложат в чекмеджето. Ще искаме да ни отговорят с конкретни отговори на всички наши въпроси. Също така и в групата на Европейския парламент за ам, увреждания ще представим това, както и в Европейския форум за уврежданията. Много а, важен наш партньор и а, така това предстои всъщност вече на 6 декември. Ще представим вашата позиция и вашата петиция дори и по този повод. Мисля, че така ще действаме от тук нататък. Виждам, че колегите утвърдително клатят с глава, така че ако няма някакви възражения към плана, който аз обрисувах, нека да действаме по този начин. Още веднъж благодаря ви, че дойдохте тук а, и а, всичко най-хубаво по пъти обратно към Финландия. Една много важна а, част от Европейския съюз, от която очакваме още повече. Лек път обратно. И така, колеги, нека да преминем към точка 9, тъй като точка 8 беше отложена. Петиция 696 за необходимостта от нова класификация на регионалната полиция от страна на италианската държава и петиция 93 за изравняване на правния статут на местните и общинските полицейски сили с този на други национални европейски полицейски сили. Виждам, че имаме човек с униформа в залата. Предполагам, че той ще вземе думата. Давам думата на двамата вносители. Господин Маруки и другия вносител за по 5 минути. Заповядайте. Добро утро на всички. Здравейте, госпожо председател, всички, които са в залата. Благодаря ви за тази възможност да се изкажа от името на 60 хиляди полицаи в Италия. Те са във всички общности, дори в малките населени места, работят винаги, щом се случи нещо, било то земетресение или нещо друго. Те а, работят и живеят близо до училищата в тези отдалечени а, региони, в а, малки общности и села, където всъщност няма други, които да се погрижат. Те покриват цялата територия. Те са единствените хора с униформи, често в тези малки общности, които служат на местната общност. Виждате имена на екрана. Това са жертвите, които са паднали в из, изпълнявайки своята а, служба. Повече от 60 убити или загинали по време на изпълняване на своите служебни задължения, било то в а, катастрофи или други инциденти. 60 жертви, за които нищо не прави италианската държава. Защо трябва да страдат те по този начин? Те са а, починали, защото колегите, които са представлявали, не са били там. Това е причината, поради която те са загубили живота си на улицата. А, а, по един или друг начин, прегазани от автомобили или пребити на юг, но и на север. Защо? Защото не са подготвили не са били подготвени, не са разполагали и с нужната а, информация, а, не са, за да се защитат, защото те а, изпълняват всички задължения на полицаите в Италия, но нямат а, нужната подготовка, нямат а, нужната информация, с която да се защитат. И много често те изпълняват задачи в местните общности, за сигурността и безопасността по същия начин, както другите в големите градове. Един полицай в голям град има защитен автомобил, но в малките градове няма такива. има фактически е, и една друга важна разлика. Тези органи за регионалната сигурност нямат е, оръжие и са идеалната цел за а, е, организираната престъпност. Те нямат никаква защита. Ето защо ние отправяме МОБА към Европа и към Италия да се възстанови справедливостта и за роднините на тези жертви. И е, не виждаме защо тези полицаи не се третират по същия начин, както е, другите е, полицаи. Въпреки, че имат договор, трудов договор, който е абсолютно същия като на местните, на служителите в общината. Те по тази логика би трябвало да работят от 9 до 5 всеки ден и да почиват през уикенда, но не е така. Те работят непрекъснато и през уикенда, и по време на празници. Работят като останалите полицаи, но нямат нито същите права, нито същата защита. И тези местни полицаи са оставени на произвола на съдбата, макар да са заети с задачи, които а, са много важни. Изключително важни. А, въпроси, които всички ни вълнуват. Ние искаме да работим, искаме да си свършим работата, ние сме истински пали, полицаи, но искаме да имаме и нужните права и защита, както и да имаме достъп до инструментите, които ще ни позволят да си свършим работата. Да не се изправяме пред каквито и да било опасности без подготовка ние пазим а, града, градовете и селата и искаме да и имаме нужните инструменти, за да го правим по-добре. Правим го от самото начало, от години, откакто сме съгла, а, създадени, но защо трябва да го вършим едва ли не на черно? Извинявайте, само да ви напомня, че имате и, и 5 минути за вашия колега само. Съвсем накратко. Приключвам с благодарности и с молба да чуете нашата молба и да видим какво може да се направи. Мога да продължа още дълго, но ще спра до тък. Сега думата има вашия колега. Без микрофон говори. Благодаря, госпожо председател, уважаеми дами и господа. Аз съм вносителят на петиция 93 за местната полиция в 8, която се грижи за 8000 души понякога, ето, такива са дейностите на тези полицаи. Понякога те търсят наркотици с а, своите кучета, грижат се за безопасността на хората, а, борят се с организираната престъпност. Също така ни участват в контрола на миграцията и а, гражданската защита, както и околната среда. Местната полиция също се бори с радикализацията, тероризма, екстремизма и се грижи за а, мира. И тук виждате съответните а, иллюстрации. Но как да извършва тази работа местната общинска полиция? А, всъщност те използват а, изключително важна информация, която събират от а, а, на място, от полето и а, използват а, технически данни, оперативни данни, но и данни, които получават от хората. Искам с моята петиция да се обърна с към парламентарната комисия за против тероризма, която наскоро беше създадена в Европейския парламент. В ляво на снимката, в дясно, извинявате, виждате а, въоръжени полицаи, но както каза и моя колега, всички общински и местни полицаи в Италия нямат право да носят оръжие. Ето защо е необходимо да се раздвижат нещата и тази петиция е именно за това да защитим по-добре не само а, да а, защитим и Европа и а, Европейския съюз. Както написах и в моята дипломна работа, най-важното за мира е да простим. Така че нека не го забравяме. Monsieur... Сега ще чуем Европейската комисия по въпроса господин Гродо и господин Маркети. Благодаря, госпожо председател, че ми давате думата по тази петиция. Аз ще говоря за петиция 0696 както беше казано от вносителя и ние разбираме наистина този въпрос повдигнат от местните и общински полицаи. Наистина той е важен за европейските граждани, за самите полицаи и за предприятията като цяло на основата на правната рамка. Това обаче е отговорност само на държавите членки, в този случай Италия, как да прецени, как да класифицира а, своята правоохранителна а, служба и какви права и отговорности да им предостави. Ето защо проявяваме разбиране към тази петиция, но нямаме правомощия да се намесим. Благодаря много. Господин Маркети, иска ли също да се изкаже? Аз много съжалявам, трябва да по, по повторя същото, което каза колегата по петиции 093. Изцяло в ръцете на държавите членки остава това. Ние като комисия можем да подкрепим, споделяме наистина загрижеността на нашите приятели в Италия. Тяхната загриженост е и наша, но нищо не може да направим. Благодаря много. Благодаря ви също, че бяхте кратки и съвсем по темата. Сега думата, думата имат колегите. Господин Валенса първо. Благодаря, госпожо председател. Аз мятам, че не е приемлива тази ситуация. Тези полицаи работят в много опасни ситуации и би трябвало да се ползват с максимална защита и социална, и по отношение на оборудването и средствата, с които разполагат. Така че а, не можем да кажем това, което казва комисията, нищо не може да направим. Трябва да направим някои неща. Да изпратим писма до Националния парламент на Италия, а, може би в а, някой конкретна комисия за конституционни въпроси или нещо подобно, за да декласифицират все пак статута на тези полицаи. Също така към Министерство на вътрешните работи може да се обърнем, да опишем ситуацията, да им кажем, че би следвало да преразгледат ситуацията, но също така нещо, което трябва да направим е да помолим и за становище на нашите колеги в Либе, в Комисията по тероризъм Нека и те да разгледат този въпрос. Три начина за действие има. Предлагам да действаме по този начин и да запазим отворена тази петиция и да наблюдаваме ситуацията. Благодаря, госпожа Данука. Аз а, няма какво да кажа. Исках като господин Валеса и аз а, да предложа същото, да изпратим писмо до италианските власти, до нашите комисии. Може би и комисията по заетост, не само към Либе, тъй като социалната защита е при тях. Пълна подкрепа за петицията трябва да остане отворена и да се опитваме да окажем влияние на италянските законодатели и да се направи нещо за местните полицаи. Благодаря, госпожа Еви. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря на вносителите на петицията, които дойдоха лично, за да ни запознаят с положението си. Явно става дума за нескрита дискриминация – е, между е, местните полицейски структури и националните полицейски структури. Поради което местните полицейски структури са под заплаха и търпят е, множество вреди при изпълнението на благородния си дълг. Искам да подчертая, че тази дискриминация просто се набива на очи, тя трябва да бъде премахната. Движението 5 звезди в Италия се опита да намери решение на този въпрос, но се препъна в множество пречки. Надяваме се, че ще се умеем да окажем натиск за решаване на проблемите. Тук става дума за политически въпрос. Не става дума за наличие или липса на юридически правомощия. Не можем да оставяме органите на местната полиция без защита. Необходимо е да се ангажират всички механизми, включително и тези за социална закрила, да кажем механизмите за пенсиониране и прочие. В този тежък период изживяваме немалко кризи, тероризъм, е на дневен ред, е, поради което не можем да си позволим подобно поведение. Е, благодаря. Е, напълно съм съгласен с бележките на колегите. И съм съгласен, че трябва да подкрепим петицията и нейните вносители. Аз съм бил общински съветник, отговарящ за местната полиция преди няколко години и съм запозната добре с проблема. Работата на местната полиция е на много голяма висота. Европейската комисия каза, че не може да подкрепи пряко искането, но ние можем да окажем такава подкрепа. Това ни беше оказано. Необходимо е да се изпрати писмо да кажем, до Камерата на депутатите и до Сената. Защото каквато и закрила да се търси, тя трябва да дойде чрез закон. Става дума за изключителни обстоятелства, които, впрочем, са характерни за Италия. Е, в Европа е необходимо от законодателна гледна точка да има равенство на третирането. Не може е, местната полиция или общинската полиция в Италия да се ползва с по-малка закрила, отколкото полицията и колегите в Белгия или Франция. През февруари 2015 година съветът на Европейския съюз много и ясно декларира светлината на терористичните атентати призива си към държавите членки да мобилизират всички свои сили за борба е, с терористичната заплаха. Не могат да бъдат изоставени структурите на общинската или на местната полиция, не могат да бъдат лишавани от гаранции, защото тяхното значение е много голямо. В борбата с тероризма те имат ценен принос. Необходимо е общинската полиция, Италия да бъде поставена на равна нога с карабинерите, с всички други полицейски структури. Благодаря ви. Давам ви възможност да коментирате това, което чухте от членовете на комисията, но ви моля това да бъде направено много лаконично. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да благодаря на всички евродепутати, които заявиха уважението си към нашата работа. Често пъти, когато се обръщаме към Европа, ни препращат към компетентността на държавите членки. Тук не говорим обаче за обществен ред и сигурност, е, материя от компетентността на държавата, а става дума за справедливост, става дума за право на живот, става дума за живот или за смърт, става дума за нещо, чрез което да се окаже защита, а не за сигурност. Всеки върши работата си. Не искаме промяна в нашите компетенции, в нашите правомощи. Това, което искаме, е от името на Европа да се намесите, за да бъдем ние защитени като страж на определена територия. Нашите деца ходят на училище в тази територия. Нашите деца живеят в тези квартали. когато се връщат у дома, разказват какво става в училище, какво става по улиците. Ние можем да бъдем много сериозен ресурс за борба с тероризма на местно ниво. Ние получаваме много добра информация от националната полиция, която позволява да се контрират терористичните нападения, да бъдат те препятствани още в зародише. Това е важно за всички ние не искаме да се отклоним от задълженията си, а да можем да ги изпълняваме. Да се борим с престъпността. Трябва да дадем на хората, които се борят с престъпността, средствата да го правят. Председателят, благодаря ви. Благодаря ви за това, че дойдохте до тук. Благодаря ви за това, че отправихте своето предупреждение към Европейския парламент, към нашата комисия и към цяла Европа. Позволете ми да кажа нещо много лично. Моят баща беше полицай. И за това е, вашите думи е, ми звучат много познато. Е, те са ми много, много близки и топли сърцето ми това, че сте поели тази инициатива. Аз препоръчвам петицията да бъде оставена открита. Ще изпратим много категорично и недвусмислено формулирано писмо до италианските органи, в което ще изразим признание за фантастичната работа, извършвана от местните полицейски структури в Италия. Те са ключови партньори на другите държавни органи в множество области. И ще обясним на компетентните италиански органи че тази разлика между а, частните полицаи, които се наймат по договор и а, националните полицейски структури а, е твърде разбалансирана. Както бе посочено от представителя на комисията, Италия единствена носи отговорност за своята социална политика, за нейното разработване и изпълнение. Даваме си сметка за това, но смятаме, че в Италия нещата могат да станат много по-добри. И това можем да посочим. Както каза колегата Валенса, трябва да изтъкнем, че това, което италианските органи могат да направят е да преразгледат уредбата и да внесат в нея повече справедливост към полицаите, които работят така усилено в полза на обществото. Също така, в това свое писмо ние ще изразим подкрепа за отправените от вас искания. И също така ще кажа, че като важен приятел на Европа, ние ще признаем, че Италия, макар да е много ценен член на Европейската общност, може да постигне много повече. Ще изпратим писмото за информация, както на Комисията по заетостта, така и на новата Временна комисия за борба с тероризма, така наречената комисия ТЕР. Можем, ако желаете, да изпратим писмо и до Комисията по гражданските права. Но трябва да сме сигурни, че ще имат време да разгледат подобно писмо. Като председател на съвета на председателите на комисии, зная, че комисията Либе е наистина компетентна в този случай. Благодаря ви за това, че дойдохте до Брюксел и ви пожелавам безопасно връщане в красивата Италия. Uh, така, сега, колеги, нека преминем към точка 10. За включване в резолюция от септември 2017 година за включването в текущите преговори за свободна търговия между Европейския съюз и Япония на темата за предполагаемите нарушения от страна на Япония на международния мораториум върху китолова. Господин Крис Бътлер Страут. Имате 5 минути. Благодаря. Благодаря за това, че давате на нашата организация опазване на делфините и китовете е, възможност да се изкажем. Е, през марта месец е, Международният съд към ООН обяви, че решението на Япония да извършва китолов за научни цели е незаконно. Обаче, въпреки това, Япония реши да не се съобразява с решението и реши да продължи улова на всички живи ресурси в морето. Благодаря. Благодаря. Искам да помоля колегите от Италия, гостите от Италия да напуснат залата тихо и а, е, да ни позволят а, е, да се съсредоточим върху сегашната точка. Is it possible? I believe that we have some, some dialogues going on. Тук има диалози, които са неофициални, е, мисля, че това е асистент, сътрудник. Бихте ли излезли, ако обичате, да продължите диалога си навън? Да, имате думата сега, за да продължите. Благодаря ви. През октомври 2015 година Япония обяви, че във връзка с китолова на, за научни цели няма да признае юрисдикцията на Международния съд. През октомври 2015 година започна нова програма въпреки решението на съда и въпреки преобладаващото мнение на научната общност. За 12 годишен период се предвижда да бъдат убити общо 4000 малки вичести кита има две резолюции от 2014 и 2016 година, в които се предвижда, че не може да бъдат издавани повече разрешения за китолов за научни цели, освен ако няма много солидна научна обосновка. Но Световната комисия за риболов, въпреки че беше сезирана, заяви, че няма убедителни доводи за използване на убийството на китове за научни е, цели. По тази нова програма Япония вече е убила няколко е, стотин кита. Новата програма за китолов за северната част на Тихия океан ще бъде насочена и към малките ивичести китове, и към а, сейвалите за 12 годишен период. Международната комисия по риболов не одобрява и тази програма, защото липсват научни доказателства за нея. През ноември 2017 година 134 сейвала и 128 малки вечести кита бяха а, убити в края на програмата а, за тази година. Междувременно Япония прие нов закон за китолова. Неговата цел е възобновяване на промишления риболов а, на китове. Освен това, Япония напълно се е, изолира от решението на съда, от практиката на Международната комисия по риболов и нарушава конвенцията ЦИТЕС за забрана на търговията е, с застрашени видове. Сейвалите са част от тази конвенция и освен това Япония няма монопол върху популацията на сейвали в северната част на Тихия океан. От 2012 година Над 4000 сейвала са изтеглени от водите на морето на Световния океан от Япония. Споразумението между Европейския съюз и Япония, което се договаря, е свързано с една декларация на Европейската комисия, според която Европейският съюз и Япония се ангажират ефективно да изпълняват задълженията, проистичащи от международни споразумения за опазване на околната среда. Международната конвенция за регулиране на китолова е такова споразумение. Освен това, конвенцията ЦИТЕС конкретно се споменава в документа на комисията и се посочва, че Япония е, е в нарушение на сите са посредством улова на сейвали. Европейският съюз има много категорична политика против промишления риболов китолов и китолова за наючни цели. През последното десетилетие той нееднократно е изразявал опасенията си във връзка с така наречените научни програми за китолов, които разработва Япония. Освен това, през 2012 година Европейският парламент отбелязва, че между Съюза и Япония а, има много големи разлики, специално във връзка с управлението на риболова и китолова, тъй като Япония извършва китолов под прикритието на научен китолов и а, парламентът призовава за по-общи дискусии за премахване на улова на китове и на търговията с продукти от този улов. През 2016 година в своя резолюция парламентът отбелязва, че Съюзът в момента извършва преговори с Япония за стратегич... споразумение за стратегическо партньорство и споразумение за свободна търговия и призовава комисията, службата за външни действия и държавите членки непрекъснато да обсъждат с Япония темата за претендирания научен китолов с цел премахване на тази практика чрез двустранни и многостранни канали за комуникация. През 2017 година за кито... в резолюция за китолова в Норвегия парламентът също споменава растящата търговия с продукти на китолов между Норвегия и Япония, което е в нарушение на изискванията на СИТЕС. Обратно на това, което смята комисията, според нас сегашните търговски преговори са прекрасна възможност да се постави въпроса за китолова и да бъде стимулирано японското правителство най-сетне да спази международното право. Съюза трябва да използва всяка възможност да изпълнява поетите си ангажименти за защита на китовете. Ако не направи това, европейското общество ще има само една възможност да приеме, че политиката за опазване на околната среда в Европейския съюз винаги отстъпва на економическите императиви. Благодаря. Благодаря. Обръщам се към господин Решир и господин Кируло, представители на комисията. Uh, благодаря, госпожо председател. От името на комисията искам най-напред да благодаря на подателя на петицията за това, че изразява правомерните опасения на голям брой европейски граждани за китолова, извършван от Япония. Европейският съюз поделя тези опасения и е решен да допринесе за опазването на всички а, китове. Знаете, че множество а, видове китове са защитени и попадат в приложното поле на забраните за промишлен риболов. А, на европейско ниво, ние непрекъснато сме подкрепили глобалния мораториум за забрана на промишления китолов в контекста на Международната комисия за китолова. И също така е правилно това, което чухме във връзка с конвенцията СИТЕС. През последната година ние много активно преподвърждавахме своята позиция за забрана на е, така наречения китолов с научни цели и е, промишлен риболов от страна на Япония. През 2014 година ние превествахме решението на съда към ООН за японската научна програма. През 2015 година Европейският съюз се присъедини към дипломатическите постъпки на Австралия и Нова Зеландия, насочени против издаването на специално разрешение на Япония за целите на китолова. През 2016 година в Международната комисия по китолов Европейският съюз подкрепи е, приемането на резолюции с цел е, изясняване на нуждите на китолова, който се представя като такъв е, за, за научни цели през 2017 година, юли месец. Е, Европейският съюз изрази сериозни опасения във връзка с планираната програма на Япония за китолов в северната част на Тихия океан. Нещо, което противоречи и на конвенцията СИТЕС. Обаче, госпожо председател, доказателствата показват, че въпреки конфронтационната ни нагласа, Япония не е смекчила подхода си. С решението на Международния съд към ООН доведе до е, втвърдяване на позицията е, на Япония, която отхвърли юрисдикцията на съда за бъдещи случаи и е, също така премахна всякакви забрани за улов на морски организми. И в бъдеще една по-остра реакция от наша страна може да има отрицателни последици не само за двустранните отношения между Европейския съюз и Япония, а и да не допринесе за постигане на нашата истинска цела. Тя е спиране на китолова от Япония. Същевременно трябва да използваме всички възможности за обсъждане в двустранен порядък с Япония, като използваме и всякакви други налични канали за общуване. Договареното търговско, договарените търговски споразумения е, позволяват да водим двустранни преговори с Япония, позволяват също така в тези преговори да се обсъжда и темата околна среда. За СИТЕС е предвиден диалог и ние ще използваме, твърдо сме намерени, намерени да използваме тези възможности. Разбира се, обаче, не трябва да забравяме, че всичко към което призоваваме зависи и от волята на Япония да се съобрази с нашите искания. Междувременно, Европейският съюз и неговите държави членки ще продължат да работят по темата в съответните многостранни форуми и ми се иска да спомена тук две неща. Наистина, има постоянен комитет а, е, към конвенцията СИТЕС. Ние а, е, оказваме натиск а, е, в а, този форум а, да бъде прекратен на промишления китолов от Япония и китолова за научни цели на Сейвали в северната част на Тихия океан. Япония сега трябва да приеме е, посетители е, командировани от секретарията на СИТЕС, за да се провери информацията, която те подават във връзка с изпълнението на конвенцията. Ние искахме да постигнем повече от едно такова посещение протоколно, но все пак това е стъпка в правилна посока. Второ, госпожо председател, през септември месец комисията представи своята позиция за следващите три заседания на Международната комисия по китолова. Е, за тези решения, за тези позиции ще е необходимо решение на съвета. Предлагаме забрана на промишления китолов е, да се е, стимулира извършването на китолов за научни цели без китовете да се убиват и трето да се разшири прозрачността, т.е. всичко да се отчита напълно прозрачно. Европейският съюз, както и в миналото, смята, че всички главоноги трябва че всички морски видове трябва да бъдат последователно защитавани. И ще отстояваме тази си позиция и в бъдеще. Благодаря. Uh, Както тук още чухте от моя колега, комисията полага много посочни усилия от чисто търговски аспект. Ние, както знаете, имаме съответна глава в търговското споразумение и това ще ни даде допълнителна платформа да активизираме диалога по въпросите на екологията, които имат отражение върху търговските отношения. Що се отнася до китолова и търговията с китово месо, дейности, които са забранени в Европейския съюз, както знаете, резултатът е, е, е в резултат това комисията не третира китолова като търговска тема и тя не попада в разговорите, търговските разговори с Япония. Ние имаме възможност да поставим е, екологични въпроси в раздела екология, екология и устойчиво развитие, но прекалено, ако бъдем прекалено настоятелни, е, по-скоро ще, това ще има отрицател, ще проди отрицателна реакция от страна на Япония. Така че в контекста на търговските на инструментите на търговската политика. Това са нашите възможности в, лини, в обхвата на главата екология и устойчиво развитие, позовавайки се и на ЦИТЕС, разбира се. Благодаря. Председателката, колеги, е, давам думата за изказване госпожа Минар. Искам да благодаря на вносителя на петицията за събраните от 267 000 подписа, които аз подкрепям от 1982 година е, китоловът е забранен, тъй като това, са, това е застрашен вид, но в Япония продължава избиването на китове. в, под претекст, че извършва научни изследвания. 267 000 европейци настояват да се разреши въпроса в рамките на политическия диалог. Поискано от комисията да извлече максимални преимущества от търговските преговори, включително и в поне търговски въпроси. Комисията казва, че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 не бива да се упражнява е, натиск върху Япония, но спомнете си какво я прави Япония по този въпрос по отношение на САЩ. Е, явно Европейската комисия държи да приключи търговските преговори с успех, но същото се отнася и за Япония. Нека последваме примера на САЩ е, и накараме, принудим Япония да се откаже от тази жестока и излишна традиция. Сега, господин Валенс, съгласен съм с комисията. Аз не смятам, че трябва да съчетаваме нещата успешно приключване на преговорите не бива да се обвързва с китолова. Ще обясня защо. И двете страни искат да постигнат споразумение до края на годината. През последните две години се работи по това, но тук не говорим само за търговия при това споразумение. Ако се погледнем поведението на американския президент и ТТИП и така нататък за нас е необходимо да имаме договорености с Япония, за да можем да продължим с, тър... с споразумението за свободна търговия в света. И добре, а какво ще стане с тази петиция, ако сключим споразумението до края на годината? А, моля, да ме разбирате криво, аз смятам, че трябва да продължим да заклеймяваме китолова. Може би да закрием тази петиция и да, продълж... да помолим вносителите да е, упражнява натиск върху комисията за контактите и с Япония. Няма смисъл иначе да продължаваме да упражняваме натиск в тази посока, още повече, че се очаква подписване на споразумението. Сега госпожа Хазика. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на вносителите на петицията за, за опазване на делфините и китовете и за това, че обсъждаме днес въпроса. Темата е наболяла защото през 1982 година Международната комисия по китолов вече забранява всички търговски дейности, свързани с китолов, с цел опазване на запасите от китове. И въпреки този мораториум, има няколко държави, които продължават да се занимават с китолов включително Япония. 20 000 и повече кита е убила, са избити в Япония през последните години. Предстои улова на още 4000. Преди година и половина ни излязохме с категорична резолюция, призовавайки Япония да преустанови китолова. И докато, когато Европейския съюз вече беше в преговори за свободна търговия, пар- парламента прикани комисията да използва всички възможности за двустранни и многостранни преговори в тази посока, но в Япония продължават. Само днес, преди няколко часа, а, а, а, бяха пуснали а, отново информация а, а, и снимки за извършени а, за китолов в Южния Пацифик. А, това не е нов запис. Той е бил направен преди 5 години, но е забранен от австралийските власти, за да не се а, нарушава международния имидж на а, Австралия. Мисля, че това е повод, това е позор. Е, трябва да имаме право на на свобода на изявлението и по въпроса за животните. Благодаря на комисията за и казаното. Имам два въпроса. Вие казахте, че въпроса може да се постави в рамките на преговорите с СИТЕС, но кажете по какъв конкретно повод ще упражните натиск върху Япония относно китолова в рамките на търговските споразумения, защото в резолюцията на Европейския парламент специално се споменават преговорите по ЕФТА и се очудваме, че комисията не споменава нищо за китолова по този въпрос. Но казвате нещо, но защо не кажете, например, нещо в стил, че Европейския съюз и Япония ще изпълняват своите ангажименти по въпроса на опазване околната среда и устойчивото развитие? Не е необходимо да се цитира Китолова, председателката. Мисля, комисията просто изяви своята позиция. Ние можем да сме съгласни или несъгласни, но предпозицията им е пределно ясна. Мисля, че бяха е, напълно е, ясни. Няма какво да искаме повече обяснение, но разбира се, вие при добро желание можете да разговаряте е, в двустранен план. Сега господин Мариас. Благодаря, господи, госпожо председател. Въпроса за незаконния китолов е, както в Япония, така и в Норвегия е, се обсъжда периодично в Европейския парламент. И аз съм се изказвал по въпроса. И разбира се, ние гласувахме против нарушението на международния мораториум върху китолова от страна на Япония. Говори се за 20 000 убити животни. До сега предстои още 4 000 да бъдат убити. С други думи, Япония прави каквото си иска без да се отчита, смята, че е над международното право и в крайна сметка нищо, никой нищо не прави. И тя ще продължава по този път и дори ще продължи, е, ще нарушава и други свои задължения. Е, казвам браво на е, вносителите на петицията за това, че събраха коража да съберат 267 000 подписа да застанат пред нас. Защото всъщност идеята на петицията е да се попречи на, международни, на преговорите Европейски съюз и Япония е, така гражданите присъстват и в рамките на международните преговори. По този начин гласът им може да се чуе и реш... международните решения да не се вземат при закрити врати. Знаем е, е, какви ужасни неща става дума. Всички сме гледали снимки, записи за използване на харпуни, за избиване на китове. Това е недопустимо в съвременното общество. Те говорят, че това а, се извършва с научни цели. Това е друга история, измислена от тях. На това трябва да се сложи край. Същото се отнася за Норвегия. И да ви кажа, Европа, е, от Норвегия месото на избитите китове се изнася през европейски пристанища. Е, така че трябва да излезем с ясно послание и то трябва да гласи. А това предполага е, конкретно послание, предполага конкретен резултат. И това този въпрос трябва да влезе в търговските преговори с Япония. Това е твърде важен въпрос. Той трябва да бъде поставен не можем да си затваряме очите пред подобни деяния. Не говорим само за екология въпрос е на, това е въпрос на чест. Аз мисля, че петицията трябва да остане открита и да обърнем внимание, че няма да има споразумение с Япония, ако въпросът не се разреши защото затворим ли петицията, нито и Япония, нито Норвегия ще направят нещо. Трябва поне ясно да заявим своята, своята позиция. Япония и Норвегия трябва да знаят, че нещата не са приключили. Европейската комисията трябва да, да заеме още по-категорична позиция по този въпрос. Сега Антила, е, казва председателката, имате думата и с това трябва да приключвам. Много моля, бъдете кратка. Благодаря, госпожо председател. Всичко вече се каза. Мога само да подкрепя господин Мариас не съм съгласна с колегата Валенса. Европейския съюз не може заради търговски интереси да допусне унищожението на един цял животински вид. В крайна сметка ние действаме единствено в интерес на търговски и финансови интереси и в разрез интересите на, на европейските граждани. Но това не е вярно. Не бива да е, създаваме това впечатление. 267 хиляди са подписите по тази пелиция с искането за въвеждане допълнително условие в търговските преговори. Ако се отнасяме така към международното право, ще загубим уважението си пред нашите съграждани, в, ако действаме в името на търговски интереси. Благодаря. Председателката, благодаря. Обръщам се отново към вас, господин Фендер. Имате наистина много кратко време, с да допълните няколко окончателни, заключителни думи. Благодаря на комисията за ясната позиция на, за, за срещата по сайте относно Япония. Доволни сме от стороното до сега, но смятаме, че има какво да се желае и въпросът трябва да бъде включен в преговорите за свободна търговия. И още нещо говорихте за танго. Но това предполага двама. А, не поканите ли партньора, няма да знаете иска ли да танцува с вас. Благодаря. Председателката, благодаря и аз сега ще кажа нещо, крайно нетрадиционно. Аз мисля, че по-нататъчните действия трябва да бъдат политически. Комисията е положила всички усилия да изведе позицията си. тук се чуха в нашата комисия различни мнения. Да, да можем ли да направим следното? Поддържаме петицията и изпращаме политическо писмо направо до еврокомисаря с като подчертаваме, че това е тема обсъждана днес, че сме дълбоко загрижени. Разбира се, не искаме да препятстваме търговските преговори и е, молим госпожа Еврокомисаря да обърне внимание на нашата петиция. А, става дума за мнението на 260 и почти 8 хиляди европейски граждани. Мисля, че това е верния ни подход. Виждам, че кимате утвърдително господин Мариас. Аз съм на мнение в писмото до комисията да се позовем и на резолюцията на Европарламента. Имаме ясна позиция в нея. И нека да помолим за правилно изпълнение на резолюцията, е, именно във връзка с искането на петицията. Резолюцията трябва да се вземе предвид. Това е работа на комисията. За по-нататък, може би петицията да бъде изпратена и на комисия Енви за становище председателката. Да, това може да стане. И аз мисля, че това удовлетворява и вносителят. Обикновено е, не, не действаме така е, тук ще пишем лично до еврокомисаря, водещ преговорите. Благодаря, благодаря на за участието и предлагам да пристъпим към точка 11. Представяне на проучването, мониторинг на прилагането на правото на Европейския съюз, инструменти и предизвикателства госпожа Байестрерос от правния политически консултант в Милио, която ще направи изложение по въпроса. Good morning. Здравейте. Казвам се Марта Байестрерос, правен и политически консултант. Съм в Милио това е организация, занимаваща се с проследяване на въвеждането на европейското законодателство в много области, но по-конкретно в областта на околната среда. Сътруднича си с Европейския парламент вече 8 години. Почти на годишна база идвам тук и разглеждаме годишния доклад на комисията, като правим оценка какво представлява ситуацията. Това ми дава възможност да съм наясно какви са ключовите елементи в развитието на всичко това. Именно на тях ще се спра днес. Ще говоря за ключовите действащи лица, и какво е развитието на тяхната включеност и участие в политиката. И след това ще разгледаме основните моменти на въвеждане, транспониране, прилагане, средствата, които подпомагат процеса и политиката по прилагане. И така, като начало Искам да ви спомена едно съобщение на Европейската комисия от скоро за върховенството на закона и колко е важно е, гарантирането на, на прилагането на европейското законодателство, за да е ясно къде са границите, как се спазва демокрацията и основните човешки права това, всичко това е свързано с законосъобразността, с правната сигурност, също така и забраната на случайни решения. Тези принципи ще са основата, основата на някои от доводите, които ще използвам малко по-нататък. Важността на това да се осигури последователното прилагане на европейското законодателство във всяка една държава членка стъпва на целите на законодателството, за да се осигури приложението. По този начин ще се постигнат реално целите. И също така ще избегнем ситуации, в които тези предизвикателства и причините, поради които е прието това законодателство, не се въвеждат отново, не възникват отново тези а, лоши ам, обстоятелства или въздействия, които искаме да избегнем със съответното въвеждане на законодателство. Също така тук говорим за европейско законодателство. Това означава, че законодателството се приема и осъществява във всички държави членки. Ако една, две или повече от държавите членки не прилагат по същия начин, както другите, това води до риск да се наруши вътрешния пазар. Ето защо Европейския съюз, прилагайки едно законодателство, трябва да разполага със средствата да го при ложи, след като го приеме. И така, кой отговаря за това? След а, а, този процес а, имаме и трите европейски институции, които а, припознават своята съвместна отговорност. Това се подчертава и от а, съда в 99 то решение в случая Комисията срещу Италия. Какво а, се случва в държавите членки? Те, според а, договорите, трябва да предприемат а, подходящи мерки, за да спазят задълженията, които проистичат от договора. Това се вижда и в други области, например в околната среда. Държавите членки участват в законодателния процес. Съветът е със законодател, заедно с Европейския парламент, така че няма извинение. Не може да се каже, че това законодателство е наложено от Брюксел в държавата членка. Държавата членка е участвала, а, слушала е, изказвала се, не може да каже, че не знае за това законодателство и няма извинение да не го прилага. Но цифрите показват, че прилагането законодателството остава предизвикателство. 840 нови случая за нетранспониране съществуват, 800 нови европейски пилоти, пилотни проекти и 980 нови процедури по несъответствие всяка година съществуват. Това означава, че държавите членки не поемат своята отговорност, не прилагат добре законодателството. Още цифри. през 2016 и 2015 се вижда, че най-големия брой а, нарушения и европейски пилотни проекти са в областта на околната среда, както и в транспорта и вътрешния пазар, но основно при околната среда. При околната среда основните проблеми през 2015 година са природата, а, и качеството на водата и въздуха. 2016 година водата, природата и химикалите. При нарушенията 186 имаше през 2015 и около 90 през 2016. Тези действия, които предприема комисията, достатъчни ли са? или са само върха на айсберга. Четейки други доклади, например за Гърция, където има систематични доклади от гражданите и от неправителствените е, организации, като например е, World Wide Fund и други. И систематично се вижда това в доклада за приложението на европейското законодателство. Тук има системна тенденция да се приемат решения, които озаконяват инфраструктура, изградена последващо в скъсна дата, които първоначално са били в нарушение на европейското и националното законодателство. Но няма действия от страна на комисията. Може би комисията не разполага достатъчно ресурси, за да обхване всички тези елементи, но това е системно нарушение. И така, какво прави комисията? Комисията проследява и трябва да подобрява приложението на европейското законодателство. Това е нейна задача от 2000-та година и е приоритет в съобщението на Комисията за административното управление в 2002, 2007, 2010. Всеки път се казва, че е приоритет осигуряването на добро приложение на европейското законодателство. Но има една промяна. В последните години една от трите цели на политиката за прилагане и налагане а, е свързана но нововведението с една промяна. Комисията през 2016 година очертава три основни области на приоритет или на дейности по-скоро. Мониторинг, на прилагането на европейско законодателство. Второ, разрешаване на проблемите с държавите членки. И на трето място, предприемане на а, действия по мерки по несъответствие, когато е подходящо. Какво означава какво е подход... когато е подходящо? В 2016 година виждаме, че ще се предприемат действия, когато може да се постигне реален резултат когато има политически приоритет, когато има случаи на системни слабости в държавите членки, отново Гърция, може би това е момента за действие. Комисията също казва, че ще започне процедури по нарушение без да преминава през така наречения пилотен проект и ще използва а, еди, ще го използва като средство и инструмент единствено и само когато има особена полезност за конкретен случай. Така че това е промяната в еволюцията. Това е стратегия, която е очертана, но не изцяло в съобщенията на комисията. Всъщност комисията предприе и едно изследване за а, разходите за приложение в областта на околната среда, в каква степен ще подпомогне всичко това някакви спестявания. Също така преглед на подобряване на въвеждането на политиките в областта на околната среда и защо да се проучи защо държавите членки имат толкова много трудности при прилагането на законодателството за околната среда. И нещо, което всеки може да разбере е липса на координация, липса на капацитет и така нататък. Има и нещо друго а, а именно липса на системи за предоставяне на последователност. Това е нещо структурно. Не става въпрос само за един момент, в който няма готовност или а, воля от страна на комисията или държавата членка и това да се промени. Ако няма системи, които да осигуряват спазването, няма как да се а, случи. Трябва да направим така, че държавите членки да разполагат с достатъчно системи, включително за санкции и наказания, за да се осигури въвеждането. И така, комисията провежда това проучване и заради друга цел, доколко законодателството е достатъчно качествено. През 2010 година комисията решава да подобри значително качеството на законодателството. Започна с инициативата за по-добро законодателство, а именно само а, да, се употреб... да се приема законодателство единствено и само след оценка на въздействието и да се разглежда въздействието на законодателството последователно. Така се създадоха нови платформи, като платформата Пилот и други, както и други, които се а, занимават с а, сътрудничеството с други институции, техническата платформа за сътрудничество с Комитета на регионите по темите за околната среда. Също годишен доклад одобрява комисията, както и за платформата Пилот, нещо, което ще се спрем, нещо на което ще се спрем малко по-късно. Ролята на Европейския парламент. Тя е много важна тъй като има възможност и правомощия да ам, контролира, да проследява и проверява комисията. Ам, за това разполага с различни средства. Някои биха могли, според мен, да бъдат по-ефективни. Например, комисията. Извинявайте, казва ораторката макар ротационният принцип на парламента да е важен за демократичните принципи, не а, допринася за историческата памет и последователността на посланията. Ето защо е важно да се използват а, изследванията, всички, цялата информация, с която разполага парламента така че депутатите в Европейския парламент да имат достъп до последователна информация за това какво представляват обстоятелствата. Макар да смятам, че това е нещо, което добре работи за парламента, то все пак допринася за разработката на други елементи, като докладите по собствена инициатива. Докладите по собствена инициатива са много важни, но обикновено идват твърде късно. И според мен това за парламента означава евентуално по-добро въздействие. Тоест бихте могли да имате по-сериозно въздействие, ако вашите доклади по собствена инициатива се приемат по-рано. Например, ако става въпрос за доклад по ам, директивата за екологична отговорност и комисията вече осъществява своите дейности по РИФИТ, програмата за по-добро законодателство, макар да е много е, полезна вашата резолюция, дойде малко по-късно. Други ам, действия, които предприемам, парламента не само годишния си доклад всяка година, но и като представител на гражданите да събира и да получава петициите. Колко петиции водят до действия от страна на Европейската комисия? Спадат. Спада броя И макар да е много важна ролята на тази комисия по петиции, може би въздействието и може да бъде повишено, ако се проследят всички петиции, които са поети от комисията и да се получат повече информации, обратни връзки от, за действията на комисията, за да може да бъдат информирани подателите на петициите за това какво се случва. Европейските граждани са изключително важни за осъществяването на европейското законодателство. Според член 10 от договора на Европейския съюз в една а, демокрация на участието, гражданите са насърчени да изпращат информация към европейските институции за различните области, които, е, за които са загрижени, включително прилагането на европейското законодателство. В момента сега, през 2016 година, има увеличение на броя на оплакванията, които са повече, отколкото от 2011. Тогава беше е, един голям, голям брой достигнат. Това, което не е ясно, какво ще е въздействието на тези 3700 жалби? Комисията ги счита за основен източник на информация, но подчертава, че гражданите трябва да разберат каква е целта на процедурите по нарушение. И също така се казва, че целта е да се повдигнат въпроси от по-широк принцип. За мен тук може би е необходим един въпрос от парламента. Защо трябва да става въпроса за е, единствено само за повдигане на теми от по-широк принципен интерес. Е, може би все пак трябва да се, интере, е, да се разбере какво е тълкованието на комисията, какво се има предвид по този широк принцип. Ако щетем участието на европейските граждани или жалбоподателите, ако ги разгледаме Можем да кажем, че през 90-те години комисията а, имаше по-тесен контакт с жалбоподателите. Аз станах свидетел на това, защото за кратко работих там през 90-те. Тогава, когато дойдеше някаква информация в комисията, имаше обратна връзка, търсеше се допълнителна информация, предоставяше се възможност за проверка, но в момента нещата са различни. Няма правила, но след като изпрати оплакването си, жалбоподателят а, някак стои настрани. Е, комисията признава, че е получила, потвърждава получаването на жалбата и информира жалбоподателя по всяка процедурна стъпка, поне така трябва да бъде, не че винаги се случва, но периода на проверка докато се вземе решение дали да се затвори случая или да се изпрати а, е, официално писмо, не трябва да продължава повече от година. Обаче, от тези 3783 жалби, регистрирани през 2016 година, само 300 и извинявайте, 270 са включили в платформата Пилот. В доклада на комисията се казва, че 3458 са Извинявайте, 3026 са приключени. Така или иначе от 3783 3070, които са стигнали някакво действие, е доста голям брой. В някои от случаите комисията преценява, че не са нейни правомощията или че не става въпрос за европейско законодателство, но ми се струва доста висока бройката. Но в годишния доклад няма повече информация, така че евентуално допълнителна информация би била полезна. Европейския парламент, макар да иска резолюция Тоест в резолюцията си иска приемане на регламент за установяване на правила на административни процедури и съответно правила по процедури по нарушение, а, би могъл да поиска допълнителна информация в следващите доклади да фигурира от страна на Европейската комисия. Тенденциите по транспонирането също намаляват има известен брой случаи на нарушение. 790 случая на закъснял транспониране – щом не ми достига времето, ще се, оти... ще се опитам да се спра на основните моменти. Комисията не само разглежда времето за транспониране на европейско законодателство, но също така и на разглежда правилното транспониране на европейското законодателство, за което и използва съответните таблици и изследвания. Това зависи от държавите членки, защото те са тези, които изпращат информацията на комисията и понякога е по-лесно на държавите членки да а, дадат информация за това, коя разпоредба къде е включена в законодателството. Но Съветът системно отхвърля възможността да се създаде такова задължение за държавите членки да изпращат такива а, таблици на съответствието, в коя, а, коя разпоредба от европейското законодателство, как се транспонира в кой национален акт. От друга страна, при екологичната информация имаме и съображения свързани с достъпа до информация, анализ на информация на европейско, национално равнище. Комисията не винаги използва тези изследвания. Те често се възлагат на външни изпълнители, така че не винаги е задължена комисията да ги изследва и да се съобразява с тях. Така че Европейския парламент трябва да настоява комисията да разполага а, с нужните средства за проверката на спазването и също така да има повече публичен достъп, за да са по-наясно гражданите с проблемите с транспонирането. И ми се иска да завърша с няколко думи за процедурата по несъответствие. Макар да е ясно, че съществува тенденция за намаляване, макар и не през последната година, и има ясно признаване, че става въпрос за много е, ефективна процедура с е, възпиращ ефект Смятам, че Европейския парламент би могъл или трябва да иска от Европейската комисия да предложи законодателство така, че правилата да бъдат правно обвързащи. Много ви благодаря. Искам спонтанно да кажа, че въобще не съм съгласна с току-що казаното от вас, че действията, които предприема Европейския парламент, стават все по-ограничени. Ако смятате, че нямаме участие в производствата за неспазване на актовете на общността, тези производства трябва да бъдат възможно най-малко като брой. Защо трябва да водим държавите членки пред съда на Европейския съюз и да ги съдим, след като преди това, преди да се образува производство, би трябвало да се решават проблемите. Това е от полза за гражданите на Европейския съюз също така има нещо, с което също напълно не сме съгласни. Европейският парламент и нашата комисия предприемат изключително много действия макар те да не водят до производства за нарушаване на правото на общността. Аз съм горда с това, че няма производство. Когато цифрите, на, свързани с тези производства, намаляват, това означава, че качеството на нашата работа се повишава. Ние задаваме устни въпроси, изпращаме писма, много действия извършваме и напълно не съм съгласна с вашите констатации. В тази светлина трябва да разглеждате връзката. Колкото по-малко производства, толкова по-високо качество. Давам думата на представителя на комисията. Добър ден, госпожо председател, почитаеми членове, госпожа Бариестерус, Благодаря за вашата работа, свързана с по-доброто изпълнение на правото на общността, която също така очертава и предстоящите предизвикателства. Изпълнението на правото на общността е от огромно значение за това политиките на Съюза да бъдат полезни за гражданите. Надлежното спазване на правата гарантира упражняването на субективните права, които имат гражданите и тяхното ненарушаване. Така че изпълнението на правото е от огромно значение и важен приоритет за комисията. Трябва да кажа, че напоследък има много сериозна еволюция. Е, в е, съобщението от 2016 година по-добри резултати чрез по-добро правоприлагане, е, комисията даде отговор вече на редица въпроси поставени във вашето проучване. Нашата политика по отношение на изпълнението на правото става по-стратегически ориентирана, основана на приоритети, така че да бъдат защитени правата и интересите на гражданите и предприятията. Както казвате понякога, от изпълнението на законовата норма зависи всичко. Чрез спазването на правото на общността ние постигаме целите на нашите политики и е, ето какви са нашите приоритети. Своевременно е, разследваме неправилното транспониране на международното или европейското право страна държавите членки или нетранспонирането въобще. Е, също така държавите членки е, са длъжни да изпълняват е, решенията на Европейския съюз и когато отказват да ги изпълняват и това нарушава финансовите интереси на общността, ние отстояваме тези интереси много категорично. Също така следим за това правото на общността да има и в националните системи върховенство, като следим дали националните съдилища гарантират такова предимство. Разбира се, не можем всички нарушения да преследваме чрез производства за неизпълнение на нормите на общността. Това е физически невъзможно, но, това, но пък от своя страна не означава, че разочароваме онези, които подават жалби. Когато става дума за неправилно изпълнение на общностните норми, на европейско и на национално ниво съществуват и по-ефикасни механизми за преодоляване на тази неправилност, е, отколкото производството за е, неизпълнение на, общ... на нормите на актовете. Е, като цяло, комисията в такива случаи насочва жалбоподателите към тези по-подходящи механизми. Ние отдаваме голямо значение, както и вие го посочвате, на приноса на гражданите и на предприятията предприятията за спазване на правото на общността. Но разбира се, много хора подават жалби. Понякога или даже в повечето случаи е, очакват е, да получат финансово обещетение за това, че е било нарушено правото на общността спрямо тях. А целта на нашите действия е да се гарантира спазване на правото на общността от страна на държавите членки, а не да се гарантира финансовата обезвреда на жалбоподателя. ние разискваме жалбите на физическите лица, когато от тях е, може да се направи извод е, за общо или системно неспазване на общностното право. Ако става дума за други проблеми, тогава се стараем да насочим жалбоподателя към по-подходящи механизми за решаване на неговото искане. Е, като цяло смятаме, че по-индивидуалните по характер жалби би трябвало и е по-удачно да се решават на местно ниво, докато системните оплаквания следва да занимават нашето внимание на европейско ниво. Ние в нашите отношения с гражданите се стараем да се придържаме към определени стандарти на административна практика. В съобщението Допълнително сме дали гаранции за правата на подаване на жалба и в тази връзка сега вече даваме проактивно информация на жалбоподателя за всички стъпки, които са предприяти във връзка с неговото оплакване. Е, тоест, е, жалбоподателят не е длъжен да търси тази информация от нас. Ние проактивно му я предоставяме и това е част от нашата добра административна практика. Времето не е много. Е, искам само да кажа, че има много категорична уредба, която защитава жалбоподателя в производството за неизпълнение на общностни норми. И ние се придържаме към кодекса на добро административно поведение, на добро поведение на административните органи. И в тази връзка гарантираме възможността на всички заинтересовани и на жалбоподателите да поддържат активна връзка с нас. И в този смисъл не сме убедени, че е необходимо да се приема нов нормативен акт, който да кодифицира административното право на Европейския съюз. И в бъдеще ще си сътрудничим тясно с държавите членки, тъй щото на гражданите, на предприятията да бъдат предоставена ценна информация, те да имат право на защита по съдебен ред, те да имат право на обезвреда тогава, когато техни права и интереси са нарушени. Председателят. Струва ми се, че замълчахте, защото приключихте. Отговор не. Председателят. А има някои членове, които искат да се изкажат, а преводът ще приключи в 12.30. Представителят на комисията точно за това избирам кои пасажи да прескоча укрепваме своята политика, укрепваме режима на финансови санкции за държавите членки, така че да ги стимулираме и по този начин по-бързо да изпълняват задължението си за транспониране на общностното право, това да става своевременно и правилно. Но разбира се, не налагаме санкции във всеки случай, защото може да не се наложи да се стигне до такива. Искам специално да акцентирам темата, която и вие засегнахте, именно за прозрачността. Ценим вашия труд в тази посока, но с някои констатации имаме проблеми. Броят на петициите довели до производства за неизпълнение на общностни норми 7 това, което вие посочвате, седем жалби довели до такива производства, са само примери. Жалбите не са 7 на е, от доклада за 2016 година е, можем е, ясно да изведем причината защо приключваме понякога производствата. Значи, когато приключваме производствата, без да ги отнасяме до съд, надлежно уведомяваме жалбоподателя защо се приключва производството. Понякога се налага той да ни представи нови факти, нови обстоятелства или да промени позицията си. В два пункта позицията на комисията се отклонява от констатациите на вашето проучване. Вашия призив за увеличаване на ролята при изпълнението на правото на общността бих коментирал така. Ние извършваме това под демократичния контрол на парламента вие призовавате също така е, и да следим как се изпълняват решенията на съда. А, обаче, е, вижте, е, в производството за неизпълнение на общностни норми има граници, до които можем да стигнем в разширяване на своята роля. А, има граници, до които можем да стигнем и в прозрачността, защото това производство е двустранно. От едната страна е комисията, от другата страна е съответната държава членка. Е, освен това, доколкото една възможност в развитието на това производство е отнасенето на нарушението пред съд, съществува задължение за поверителност, както се признава в проучването. Имаме много добра веб страница, тя е снабдена с много ефикасна търсачка. Всеки може да търси информация там, информацията, която му е необходима и може да стори това много лесно. Също така, Вярно е, че има по-малко случаи на използване на платформата Пилот. вярно е, че напоследък има по-малки на брой производства за нарушение. Ние извършваме обаче активно комуникиране във всички тези случаи и изпращаме преди началото на производството съответни съобщения, включително до парламента ако производството е висящо, не разкриваме документи, докато съдът не се произнесе. Така че в обобщение и за да направя извод, госпожо председател, ние имаме своята роля за правилното спазване на правото на общността. Това е важно и за гражданите, и за предприятията. И продължаваме да се надяваме на бъдещо сътрудничество с парламента в този аспект, което ще е в интерес на по-доброто регулиране. Председателят. Аз бих казала, че и ние бихме се радвали на по-широко сътрудничество с комисията по различни теми. И сме имали такова сътрудничество до сега, поради което е отпадала необходимостта от а, започване на производство за неспазване на общностните норми пред съда. Господин Мариес, две минути ли имам? Okay. Е, ενδιαφέρουσα е Да, искам да кажа, че проучването е интересно. Е, съвсем очевидно е, че трябваше да разполагаме с повече време – за да изградим позицията си. Но искам да реагирам на казаното от ораторката и от комисията. Нарушението на права беше флагрантно и допуснато и от гръцката държава и от Европейската комисия чрез така наречените меморандуми. Значи Еврогрупата и въобще държавите членки наложиха изключително подробен меморандум с цяла поредица конкретни мерки, намаляване на трудовите възнаграждения, е, разрушаване на социалната държава, съсипване на болниците, е, в замяна срещу парични потоци. И това бе все в нарушение на правата на мъжете, на жените, на децата, правата дефинирани в Хартата за основните права е, в Европейския съюз. Когато пенсията ви пада с 50-60%, това се отразява върху правото ви на достоен живот, върху правото ви на собственост. Започнаха иземвания на жилища. това са неща, за които съм говорил многократно. Става дума за нарушение на основни права и комисията казва, е, ние нямаме нищо общо, защото меморандумите не са актове на общностното право. Какво казва комисията? Ние не сме длъжни да ви защитаваме срещу тези нарушения на основните права. И също време, но е, комисията настоява да има е, гръцко законодателство, което въвежда тези меморандуми, но когато види гръцкия закон, казва, той не съответства на общностното право. И се изпада в един вакуум, в който никой не защитава гръцките граждани. Има десетки петиции в този смисъл. Комисията казва, ние тук нямаме нищо общо и прехвърля топката в полето на противника. За съжаление, нямаме възможност да обсъдим този въпрос подробно, но ми се иска в бъдеще, когато правите такова проучване, да засегнете и този аспект. Ние непрекъснато ще повтаряме въпроса си. Казах това на господин Тимерманс, казал съм го и по-общо на Европейската комисия. Е, Комисията е член на тройката и тя е длъжна да разследва твърденията за нарушение на основните права. Защото на нас не се казва, ако не нарушите правата, няма да получите транш. Такова е условието. Комисията е институцията, която следи за спазване на условията, наложени от кредиторите. Тук трябва да кажа, че комисията е в състояние на тотален конфликт на интереси. Тя вече не се държи като пазител на договорите, а като пазител на нечи и чужди интереси. Председателят, благодаря. Благодаря ви много за това сутрешно заседание. Ще се видим отново в 3.30, когато ще проведем съвместно заседание с комисията АВКО. Е, вашите сътрудници ще ви кажат точно в коя зала ще се проведе това съвместно заседание. Мисля, че сграда ПХЕШ. Приятен обед!